стигнахме до гласуването. Дано да свършим по-бързо и да обядваме по-скоро. Следващата точка е гласуване по опростена процедура, първата от пет, по доклада на госпожа Матера, мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Моля, гласувайте. Гласуваме поименно. Have you all voted? Всички ли гласуваха? vote is We'll wait for Zaradil to take a seat. Ще изчакаме всички да вземат местата си. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад на госпожа Матера мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Молба от Ирландия. Гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Приема се. Следващата точка Поредно гласуване по доклад на госпожа Матера, мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Отново Ирландия. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Приема се. И последния доклад на госпожа Матера – мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Заявление ЕГФ 2010-020 от Австрия. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Приема се. Извинявайте, аз пропуснах. Обърнал съм неволно една страница, защото пропуснах доклада по Хелас, Гърция. И там трябва да гласуваме поименно. Моля, гласувайте. The vote is open. The vote is closed. Прекратявам гласуването. Край на гласуването. И той се приема. Благодаря ви, госпожо Матера. Предполагам, че това ще помогне на Гърция. Следващата точка. Доклада на господин Качмарек. Съвместна парламентарна асамблея АКТБ ЕС за против, въздържали се, приема се госпожа Палядели. Нейният доклад е следващия в дневния ред. Първо изменение. Гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Заявявам, че позицията на съвета се приема. Поздравления за госпожа Палядели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 51 за. Против, въздържали се. О, нека да проверим. 51 проверяваме по електронен път. Край на гласуването за проверка. Приема се. 52 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре, проверяваме 52 изменение. Край на гласуването. Приема се. 54-то разделно гласуване, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част. А втората част е по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67 на две части, първа част. За, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Нека да проверим първа част на 67 изменение. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването за проверка. Огромно мнозинство имаме. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. 134. Моля, гласувайте. The check is closed.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 136. Извинете. 136. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 136. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Третата част отпада. И преминаваме към изменение 53, устно изменение от господин Промоза. Where is Mr. Tremosa? Господин Тремоза. Извинете. В залата ли е? doesn't go. It does. Yes. Thank you. Well, I'm the Liberal uh, Shadow Rapporteur on this report. Господин Тремоза, аз съм докладчик в сянка по този доклад от името на либералите. Нашата група иска да внесе изменение в последното изречение от член 6, точка 4. Искаме да добавим само четири думи с изключение на публично финансиране. Мисля, че и останалите колеги са в подкрепа на това изменение. Председателят, благодаря. Има ли възражения срещу устното изменение? Необходими са 40 депутати, които да се изправят. Мисля, че сте 40. Гласуваме по изменение 53 в 4 части. Първа част. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 137. За, против, въздържали се, отхвърля се. 153. Но може да направим електронна проверка по 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 153. За, против, въздържали се, отхвърля се. 154. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шестдесет и второ и 162 анблок за, против, въздържали се, приемат се. По 162 гласуваме по съответстващите части. За, против, въздържали се, прием. Отхвърля се. Гласуваме по съответстващите части на 162 електрон. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по съответстващите части на 62. Също електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля. Поправя се председателят. Приемат се. Това е по-зле дори от влаково разписание. Сега гласуваме по съответстващите части на 162. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по съответстващите части на изменение 62 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приемат се. Втора част за, против, въздържали се, приемат се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме по съответстващите части на изменение 62 и 162. За, против, въздържали се, приемат се. Много ви благодаря за което. Again. Again. Гласуваме по съответстващите части на 62 и 162. Отново за, против, въздържали се, приемат се. 140, за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Adopted. Приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 159 за. И извинете, още веднъж по 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. I'm suffering from deja vu. Um, the corresponding part of amendment... Съответстващите части на изменение 79. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Огромно мнозинство. I now put the corresponding part of Amendment 79. Гласуваме по съответстващите части на изменение 79. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 160. За, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. 161. За, против, въздържали се, отхвърля се. 163. За, против. Нека направим електронна проверка по 163. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по измененото предложение на комисията. По именно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по проекта за законодателна резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Серакияни. We now come to the Durban resolution.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 Точка 8 в две части по именно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Още се гласува. Край на гласуването. Приема се. Точка 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. Поименно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега на две части точка 10. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Е, точка 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 16 поименно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Точка 22 на две части, поименно. Първа част, начало на поименното гласуване. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка 23. За. Против. Може ли да проверим, защото никой не си вдига ръцете? Начало на гласуването. Край на проверката по точка 23. Приема се. Точка 25. Две части и по електронен път всъщност не е електронен. Първа част на точка 25 за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Точка 35 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се. Нека проверим точка 35. Начало на гласуването. Втора част. Втора част на точка 35. Край на гласуването. Приема се. 38 по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 46 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто за и против и въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 51 за, против, въздържали се. Нека проверим точка 51, начало на гласуването. Гласува се. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60-то на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 64-ти параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека проверим втора част на точка 64. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбюла 8. Поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла Д. Латинско. В две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. А, точка 1. А, това всъщност е латинско И. Латинско И. Искате ли да проверим втората част на е, точка от прембюла де латинско? Начало на проверката. Край на проверката. Приема се. Точка и латинско от преамбюла, първа част начало, край на гласуването, приема се. За, втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка и ота, е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, нека проверим. Изменение 7. Край на проверката. Отхвърля се. Тогава точка П латинско преамбюла на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка Q латинско от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Сега проекта на резолюция с измененията подлагам на гласуване по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Сега стигаме до засилване на отчетността на Европейския съюз. Комисия по развитието няма изменение. Точка трета. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част. А, поправя се председателят. Да, третата част си измислих. Точка 8. Две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 12, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега подлагам на гласуване целият проект на резолюция. За, против, въздържали се, приема се. Почти изчерпихме дневния ред. Следващата точка Господин Борис, доклад за европейското кино в цифровата ера. Но преди да стигнем до гласуването, нека дам думата на господин Борис. Имате думата, господин докладчик. Господин председателю, Това е празник на европейското кино. Е, моят доклад допълва наградата Лукс. Във време на криза е, подобен сигнал е изключително важен за европейското кино. Филмопроизводството е, в Европа 10 години чака този доклад и ако го приемем, ще е, ускорим цифровизацията на е, киноиндустрията. Европейците ще имат по-широк достъп е, до кинопроизведения. Искам да благодаря на всички, на докладчиците в Сянка и моля всички ви да гласувате за. Председателят много добре. Точка 9 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Тринайста точка за, против, въздържали се, приема се. 17 точка, две части, първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 19 за, против, въздържали се, приема се. Точка 21, две части, първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Докъде стигнахме? Точка 35. За против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 69 та на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 92 точка по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 93. За. Против. Въздържали се. Приема се. 119 точка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единодушие. 123. За. Против. Въздържали се. Приема се. 125 точка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проекта на резолюция като цяло. Начало на поименното гласуване. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Поздравления, господин Борис, поздравления и за европейската филмова индустрия. Thank you.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 Okay, we're coming to explanations of vote now. Продължаваме с обясненията на вота. Заповядайте на, а, по доклада Качмарик.